си. Uh, Стигнахме до много важни гласувания, които ще се проведат днес. Your... Отново повтаря, моля заемете местата си. Colleagues, please take your seats.